кандидати са а, обявени за валидни. Това се отнася на госпожа Жустина Витускайте и госпожа Моника Панайотова с действо 6 декември 2012 година. А, предлагам ви да обявим за валидни тези мандати. Има ли възражение? Няма. В такъв случай се потвърждават мандатите от а, политическата група на а, ЕФД. А,